Um, Добро утро, колеги. Uh, Нека да започнем. Ще има колеги, които скоро ще се присъединят. Първа точка – приемане на дневния ред. Госпожа uh, Госпожо Шалдермозе, благодаря. Имам едно искане по отношение на гласуването днес малко по-късно за сключване на споразумението за е, излизането на Обединеното кралство от ЕС. Смятам, че е проблематично да гласуваме е, по време на предизборна кампания в Обединеното кралство, когато не знаем какъв ще е резултата от изборите. Нека да отпадна от дневния ред, е, да отложим, защото може да е проблематично, за да не повлияем на изборите в Обединеното кралство. Да, благодаря. Това съображение бе изтъкнато с предложение да отложим гласуването и да излезем с становище след изборите. Но след като се знае резултата от изборите, Авко ще трябва да излезе със становище и трябва да има мненията на другите комисии, така че ние няма да имаме време да изготвим. Може би е, компромисно можем да гласуваме при затворени врата и да задършиме становището до след изборите. Това евентуално може да се приеме като решение, ако политическите групи са съгласни. Но ще искам да чуя и мненията на колегите, така че гласуваното днес няма да е публично по съображенията, които вие изтъкнахте, а след това ще изготвим становище и ще го задържиме, така че в момента, в който приключат изборите, да го подадем на АВКО. От НП, от Обнови Европа, Зелените, да, господин Жиро, виждам, че също кима. Да, господин Колая. Благодаря. Още е рано и се обърквам с микрофона. Въпросът ми е какво точно е проблематично с отлагането? Защото ако отложим, вероятно ще е малко по-прозрачно и ние можем да коментираме резултатите. Следващото ни заседание е през януари. Щом се знае резултата от изборите, Авко ще започне веднага, ще действа със становището си, така че а, ние трябва да имаме подготвено становище. Зависиме в края на краищата от решението на кога Авко ще вкара темата в дневния си ред. Те трябва да имат нашето становище. Затова ние зависиме от тях. Е, така, чисто технически е, е въпроса във времето. Но е, всичко подлежи на договаряне. Други, други предложения, мнения? Госпожа Шалдермоц. Нямам предложение но аз лично предпочитам да се отложи, ако не може, най-доброто, най-добрият друг вариант е да гласуваме при затворени врата. Аз лично предпочитам отлагане, но ако не е възможно, нека да гласуваме при закрити врата. Е, винаги може да свикаме и заседание на комисията само за вота в момента, в който знаем кога, за кога точно е необходимо нашето становище за АВКО, технически това е възможно. Вие взимате решението. Имаме време. Нека да чуем и НП, и Обнови Европа, и Зелените. Госпожа Грапини. Eu е cred că propunerea doamnei președinte este... Предложението на председателката ще кажа следното в тази връзка. Предложението на председателката е добро предложение. Не бива да забравяме, че ние не сме водеща комисия и просто ние предоставяме само нашето установище и трябва да се придържаме към времевия график на комисията АВКО. Ние имаме само становище в случая и не бива да компрометираме работата на другите комисии като комисия, която предоставя становище. Аз мисля, че това предложение трябва да бъде гласувано на закрито заседание и точно този вариант според мен е правилният. В никакъв случай ние не искаме да пречим на решения, които са взети в други комисии. Може би това е решение, което е подходящо за настоящия проблем, който възникна поради факта, че от дълго време АВКО е определил времевата рамка, т.е. тази комисия е определила времевата рамка, госпожа Кан имаше друга позиция тогава и беше прието, че е, напускането на Великобритания ще се осъществи скоро. Така че днес ние трябва да гласуваме при закрити врати. Благодаря. Госпожа Грапини. Госпожа Жамбо. Добър ден. Благодаря, че ми давате думата. Аз също споделям вашата позиция. Наистина, това няма да създаде проблем да гласуваме днеска. Е, може да има някои съмнения, обаче все пак имаме дневен ред е, пред нас и трябва да се има предвид и графика, който е определен. Е, ако не бъде спазен, може да се създадат е, логистични проблеми. Така че, тъй като днес сме тук, мисля, че предложението да се гласува на закрито заседание е добро предложение и споделя мнението на председателката. Благодаря. Yes, please. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. От името на ЕКР мога да се присъединя към това компромисно предложение. Смятам, че то е много разумно. След като е, има благоприятна възможност, би следвало да процедираме така. Е, Благодаря. За момента оставяме открит въпроса, за да чуем и мнението на НП и Обнови Европа, за да решим дали да отложим или как точно да го направим, ако сте съгласни за което благодаря. И сега стигаме до следващата точка от дневния ред. Разбира се, знаете, че заседанието се излъчва по интернет. Имаме и съответния бюлетин на нашата парламентарна комисия. Може да го прочетете на от 6 ноември Протокола ви е предоставен. Ако нямате коментари до края на заседанието, ще считаме, че протокола се приема. С което стигаме до темата е, текущи преговори и доклади. А имаше предложение да се разменят точка 4 и 5. Първо да изслушаме е, пета точка госпожа Грапини. Става дума за създаване на програма за митниците, за сътрудничество в областта на митниците. И сега давам думата на госпожа Грапини да разкаже за триалога от вчера. Благодаря. Благодаря на съвета и на комисията и естествено на нашата председателка, която ръководи тази среща. Що се отнася до доклада за създаване на програма Митници, искам да ви информирам, че вчера имахме първото заседание на тристранните преговори. Имаше и пет технически заседания. В крайна сметка преговорите протекоха добре, поради което благодаря на съвета и комисията, че можахме да приключим дискусията по някои членове. Има някои членове, по които още не е взето окончателно решение. Те са обект на преговори. Тези членове вероятно трябва да получат нова редакция и също така да обсъдим и някои хоризонтални аспекти. Що се отнася до бюджета за програмата, ние все още не можем да договаряме по тези аспекти, защото не разполагаме с цифрови данни, а нямаме и мандат. Нито комисията, нито съвета имат мандат. Цифровите данни, с които разполагаме, респективно Данните, които са публикувани в доклада, не са обект на преговори. Що се отнася до целите на тази програма, тук се позовавам на член 3, параграф 2. Целите на програмата – Тук парламентът искаше да се формулират по-подробни цели. По време на трилога ние успяхме да постигнем споразумение и всъщност ние запазихме целите, които предложи парламента за тази програма. Тоест, единно прилагане на законодателството в сферата на митниците. Това е много важно за хармонизацията. Освен това, ние обсъдихме митническото сътрудничество и сътрудничеството в сферата на администрацията и информационните технологии. Тук се включват курсовете за повишаване на квалификация, електронните системи и с тези три институции ние успяхме да постигнем иновации в митниците. Ние искаме да продължим дискусията и трябва да го направим. Предложихме текст, който представихме на съвета, за да могат експертите респективно да направят съответни предложения за държавите членки. Трябва да бъде създадена експертна група с участници от държавите членки, които в случая участват в тази програма, и изборът трябва да бъде направен така, че да се спази равенството на половете. За това също благодаря на комисията. Все още нямаме окончателно споразумение, но мисля, че на следващото заседание тази тема ще се обсъди отново. Мисля, че можем да разглеждаме този въпрос като приключен. След това оценката. Искам да припомня, че парламентът предложи оценка, междинна оценка и окончателна оценка. Не по-късно от е, след 4 години. Това беше резултатът от вчерашните преговори. Всъщност, съветът не, извинете, поправя се ораторката. Ние предложихме три години, обаче съветът и комисията имаха много основателни аргументи и казаха, че е необходимо повече време. Ние приехме тяхното искане при условие, че се окаже, че наистина е много важно отчетността и информацията да се ориентират към спазване на сроковете, да се предоставя релевантна информация, която да е задоволителна. Благодаря още веднъж по този повод на двете институции. След това излизането на Обединеното кралство от Европейския съюз. Тук предложихме нов текст, защото в нашия доклад от миналата година се предвиждаше бюджетът за тази програма да не се засяга от излизането на Обединеното кралство. Тук не беше споменат Брексит, поради което ние предлагаме нов текст, в който не става дума за Брексит, а за евентуално напускане на друга държава. Всъщност ние предложихме един балансиран текст, в който не е, става дума за Брексит. Ние само подчертаваме, че бюджетния или финансовия пакет за тази програма предвижда средства за подобни случаи. Тоест, разходите, бюджетните разходи, трябва да имат връзка с тази програма. И тук ние постигнахме полуспоразумение – По-нататък то ще се обсъжда по време на техническите заседания, но с това тази точка е приключена. Най-трудната точка е последната точка, многогодишната програма за митниците. И тук имаме блокиране, защото комисията и съветът не искат делегиран акт, също и акт за изпълнение. Ние като парламент също имаме нашата червена линия. Ние искаме делегирани актове, за да може парламентът пряко да се включи и да бъде своевременно информиран. Ние обаче не постигнахме напредък. Тази тема ще бъде поставена отново на дневен ред по време на техническите заседания. Естествено, ние искаме експертите да предоставят техническа и правна декларация или по-скоро становище по тези правни актове. Аз мисля, че постигнахме добър напредък по това досие. Естествено, продължаваме работата, когато получим съответните мандати за другите точки. Все още нямаме дата за следващия трилог, но се надяваме, че той ще се проведе възможно най-бързо. Ние взехме общо решение вчера по техническите точки. Благодаря. Thank you, Mrs. Grappini, for this uh, comprehensive... Благодаря, госпожо Грапини, за така изчерпателното разяснение по първия триалог. Вторият е, е за програмата за единния пазар и многогодишната финансова рамка. Господин Бонифей има думата. Благодаря. 18 нове... Благодаря, госпожо председател. На 18 ноември се състоя втория трилог в съвета, а вчера или по-скоро в понеделник имаше две технически срещи в рамките на трилога. Мисля, че постигнахме добър напредък по текста, много конструктивно поведение от наша страна и от съвета също, т.е. от двете страни. Е, преговорната позиция на парламента при участие на ресорните комисии по специфични точки от регламента беше много ясна и искам да благодаря на всички докладчици в Сянка, искам да благодаря и на авторите на становищата. В рамките на трилога ние решихме да постигнем напредък по точка трета на техническо равнище – финландската страна, т.е. председателството, показа склонност към компромис по предложения от нас текст. Съветът се опита да постигне напредък по член 8. Става дума за дейностите, които са допустими за финансиране, обаче конкретно не сме разговаряли за средства. За нас основният приоритет беше да се въведе отделна цел за наблюдение на пазара. Аз мисля, че в тази връзка може да се каже, че целта по нея се постига напредък, обаче знаем, че трябва преговорите да продължат. Както беше обявено, Становището на нашата комисия е абсолютно необходимо за постигане на напредък по време на преговорите и също така трябва да договаряме с съвета по цифрите през първите дни на декември. От страна на финландското председателство беше посочено, че трябва да се говори за общата финансова рамка. Има някои данни във връзка с отделните рубрики – но не по отделните финансови програми. Така че ние решихме да се спрат трилозите в момента. Третия трилог беше спрян, той беше предвиден за 5 декември, тъй като няма точни данни по отношение на цифрите. Ние смятаме, че по време на харватското председателство ще трябва да продължим да преговаряме по детайлите. Целта за наблюдение на единия пазар, тя е категорична, тя остава. Тук ще трябва да говорим за средства за малките и средни предприятия. Това е бившата Косме. След това защита на потребителите. Това е много важно, като се има предвид най-уязвимите от тях. След това цифровизация, устойчиво потребление, възможност за достъп до резерви в случай на криза. Благодаря за оказаното съдействие и ние ще продължим да работим. Благодаря, господин Панифе. Шеста точка от дневния ред е създаване на инструмент за финансово подпомагане, митническия контрол. Нашия докладчик не е в залата. Бях информирана, че е постигнато съгласие по много въпроси, но последната информация е, че преговорите са замразени до постигането на друго решение, така че докладът ще бъде на следващото заседание във връзка с напредъка. Следващата точка е предотвратяване на разпространението на терористично съдържание онлайн. Давам думата на нашия докладчик господин Колая. Много благодаря на 21 ноември се проведе вторият трилог по този въпрос. Напредъкът беше доста скромен. От страна на съвета и комисията е трудно да се постигне по-бърз трилог. Говорихме за компетентни органи и заповедите за сваляне на съдържание а, ние бихме искали тези власти да бъдат независими, за да не се стигне до сваляне на съдържание по политически съображения. А, съветът иска да си остави възможността на, за запазване на повече от един компетентен орган, включително и правозащитните органи. А, заповедите за сваляне на съдържание положения на комисията трябва да бъдат само в държавите членки, където се хостват съответните интернет страници. По член 7 може доставчиците на данни да съхраняват данни и да ги предоставят във връзка с текущи разследвания. Парламентът иска това законодателство да не се превръща в възможност за съхраняване на данни през задната врата. Говорихме за 13 до 17 член. Данни, които се предават на съответните компетентни органи, юрисдикция и, нейното, и определенето на компетентен орган. За нас беше най-важна най-важно, че връзката към директивата за електронна търговия още не беше а, обсъждано. А, трябва да е ясно по какъв начин ще се промени работата на доставчиците на а, услуги в вътрешния пазар а, и как ще се отразят а, проактивните мерки за филтриране, които са наложени на компании. Това ще обсъждаме на следващия триалог. А, Дискусията беше на техническо ниво. Стана ясно, че съветът все още настоява да се включат включи прилагането на филтри в регламента. Все още обсъждаме този въпрос. Съветът трябва да се а, съгласи журналисти и разследващи журналисти а, да могат да работят а, в зони на конфликти, без да се премахва съдържание, генерирано от а, тях. А, и а, това, тази информация трябва да бъде включена в. А, съображенията. Благодаря, господин Колая. Няма да обсъждаме. Госпожа Камареверт има сега а, кратка забележка. Благодаря, госпожо председател. Аз съм нова. Преди работих в Комисията по култура и не се ориентирам много, но съм докладчик в Сянка а, и заедно с Сабина Върхаен по време на миналия мандат работихме по директивата за аудиовизуалните и медийните услуги и за това бих искала да кажа няколко изречения по тази тема. Не за пръв път обсъждаме правен текст във връзка с терористично съдържание и подобни въпроси. И не случайно в директивата за аудиовизуалните и медийните услуги, след дълги дебати, успяхме да намерим решение, което запазва основните свободи. Аз мисля, че постигнатите компромиси трябва да бъдат такива, че да не противоречат на съдържанието на въпросната директива и нашето отношение като парламент е такава, че в момента, в който се а, който доставчик на аудиовизуални и медийни услуги качва видеа на своята платформа, той попада не в обхвата на този регламент, а в обхвата на директивата. Защото в рамките на тази директива сме намерили решение както и в директивата за електронната търговия, се избягва използването на филтри и не бива това решение да бъде подкопано, защото не се харесва на комисията. Със съвета намерихме общи решения, които са както приложими, така и смислени смятам, че ние като парламент трябва да останем твърди. И мога само да окоръжа докладчика да продължава да застъпва твърдата позиция на парламента. Благодаря за това, че ми дадохте думата за изказване. Благодаря, госпожо Камаревърт. С това приключваме информацията за а, текущите, а, типови, а, текущите а, трилози и преминаваме към следващата точка типово одобрение на моторни превозни средства. Ще проведем дебат по този въпрос. Водеща комисия тук е комисията ЕНВИ а, Имко отговаря за аспекти, свързани с а, поддръжката и техническите аспекти на моторните превозни средства. От 29 ноември е на разположение нашето становище и ще дам първо думата на нашия докладчик по становище, госпожа Кавацини. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Както знаете всички вие, основният елемент от предложението на комисията е свързано с въвеждане на коефициенти на съответствие. Това означава, че по този начин ще се провежда, ще се осъществява оценка на съответствието на превозните средства с граничните стойности и съответствието и с регламент 85 8. Но а, решение на съда а, установява, че а, по този начин изкуствено се увеличават а, праговите стойности за съдържание на азотен а, оксид. А, и а, е, има препаратка в е, връзка с регламент 715 от 2007 година и измененията в регламент 858 от 2018 година. Ние вече подчертахме, че ИМКО е компетентна само по технически а, е, въпроси глава 3 от е, регламент 715 от 2017 е, година. Тази глава е изменена и консолидирана е, в регламент 858 и ще се прилага от януари 2020 година, така или иначе. Така че ние изготвяме становище във връзка с нашите правомощия. Ние се разбрахме с комисията Енви да не се произнасяме по екологични аспекти от това законодателство и дори при положение, че ние като зелени сме против тези коефициенти на съответствие, предложихме изменения, в съображенията, които излагат нашата позиция. Съмняваме се в цялостната концепция на коефициенти на съответствие и ние смятаме, че а, това е неправилен сигнал в време, когато а, се опитваме да постигнем по-високо качество на въздуха. и а, сме говорили а, за съответствието на а, превозните средства още през 2007 година а, и за тяхното отражение върху публичното здраве и а, екологията. Провеждането на лабораторни тестове за емисии а, не отговарят на реалността. А, но въвеждането на коефициенти на съответствие ще попречат и ще объркат процеса на типово одобрение. Например, в началото на регламента твърдим, че маржовете са твърде големи, разликите са твърде големи. Е, и накрая по правомощите на комисията за делегиране е, и актове за изпълнение. Е, желанието на комисията е срока да бъде 5 години, но ние член, става въпрос за член 48, ние предлагаме да се ускори този процес и да приключи до 2023 година. Така че ние предлагаме за делегирането на отговорности на правомощия да има двугодишен период. И сега бих искала да обсъждаме с моите колеги други аспекти по нашето становище. Благодаря, госпожо Каватини. Искам да дам думата на а, НП госпожа Тун. Благодаря. Благодаря. Благодаря за становището. Много добре е, че Имко излиза със становище за Енви. Защото знаете, че информацията за тестване в реални условия и емисиите са основна тема за нашата комисия. Тук следва, ние всъщност взимаме, реагираме на решение на съда, свързано с емисиите. И Спрямо информацията за поддръжка, комисията, предложенията и нямат кой знае колко причини да бъдат оспорвани. Може би е, ще се наложи малко да донагласим нещата. Ще видим какво се очертава в е, дискусиите, но не считам, че е необходимо да има някакви основни промени към предложението на комисията, за което ние излизаме със становище. А за емисиите в реално време и факторите за целесъобразност, там дебата е много оживен. предложенията са дадени в е, преамбюла. Така че е, коефициентите за е, за съответствие да бъдат съответно присъстващи и ние трябва да приемеме тези предложения защото там изключителни правомощия има Енви. Ние следва да се застъпваме за политики, които се основават на научни данни. Доколкото знам, ще дойде при нас доклад от съвместния център за изследвания за емисиите. Още мисля, че е декември тази година но ние трябва да излезем с предложения за изменение още следващата седмица. В такъв смисъл предпочитам да имаме изменения и да, да ги подаваме след като, се, е, след като получиме доклада от съвместния научен център. Може би е редно малко да отместиме крайния срок за измененията, за да можем да видим съответния научен доклад преди да ги подадем. Това ми е предложението. Не знам дали сте склонни да го приемат. А за емисиите в реално време искам да обърна внимание – че регламента за обща безопасност, е, който също ще излезе през е, декември, е, се въвежда още една мярка. А именно емисиите да се тестват не в лаборатория, а в реални условия, включително и механизма за интелигентно подпомагане при определяне на скоростта. Така че е, и това трябва да се тества в реални е, условия и мисля, че е редно да координираме, ако е възможно. Благодаря е, и за бъдещото сътрудничество. Обедена съм, че то ще е добро. Е, въпросът е да отложиме малко срока за измененията. Благодаря. Да, ще чуем и мнението на докладчикът по вашето предложение за крайния срок. И ако ми позволите, тъй като вашето искане стигна до нас, всъщност доклада на научния център ще бъде за коефициентите за съответствие, което не е наш прерогатив. Ние имаме да работим по други няма, няма причина ние да е, работиме по темата на доклада. Би следвало Енви да излезе с предложения за това. Но ще е, чуем сега и мнението на другите групи и на докладчикът по предложението. Сега госпожа Бенова има думата за социалистите и демократите. Уважаеми колеги, аз съм член на комисията ЕМВИ и за това исках да бъда докладчик в сянка в е, комисията ИМКО, защото смятам, че този доклад трябва да бъде допълнен и с нашето становище. Не трябва да има разлики в становищата между комисиите, тъй като става дума за правата на потребителите и опазване на околната среда. Това са въпроси от съвместен характер, така че ако позволите, като докладчик в сянка, искам да кажа няколко думи по позицията на нашата група на социалистите. Що се отнася до техническите параметри, тази тема трябва да бъде възприемана така, че в момента европейските потребители много често са обект на измама. Те са закупили авто автомобили с дизелови двигатели и са били убедени, че те отговарят на зададените от нас нормативни изисквания. Ние установихме тези изисквания и производителите не ги спазиха. Аз не съм съгласна с становището на комисията. Радвам се, че Европейския съд ясно постанови, че комисията не може да заобикаля законодателния процес, без да се посочи защо са внесени тези изменения. Агенцията по околна среда съвсем ясно посочва, че завишените азотни емисии в тези двигатели са причинили смъртта на 68 000 души в Европейския съюз. Това е много важно за нашето становище. Между 2007 и 2018 година автомобилната индустрия е предоставила неистински тестове, т.е. с погрешни данни – при изпитване на автомобили. Това не беше само практиката на Volkswagen, това беше феномен от пандемичен характер. Потребителските организации посочват, че около 50 милиона автомобили по улиците на Европа превишават граничните стойности на емисиите и за това аз бих казала, да, автомобилната индустрия има важно място в економиката на Европейския съюз, обаче европейското законодателство, Европейския съюз, държавите членки извършиха много работа и е, предоставиха много държавни помощи на автомобилостроителите в отделните държави членки, така че ние сме задължени да изискваме от тях морално отношение по взетите решения. Както казах, около 500 милиона автомобили имат азотни емисии, които превишават нормативните гранични стойности. Има градове като Берлин, Брюксел, Штутгарт, е, по-късно Прага, Братислава, тези градове ще въведат зони с ниски емисии, за да бъдат защитени потребителите. Какво обаче става с хората, които не са достатъчно информирани? които са закупили автомобили с които днес не могат да се движат в такива зони. Тези граждани в Европейския съюз са твърде много. Както ви казах, 50 милиона. Не бива да сме съгласни с не спазването на законово установените гранични стойности, трябва да се инвестира в нискоемисионни технологии и автомобилната индустрия трябва да се ориентира към бъдещето. Тя се ползва с подкрепата на Европейския съюз, но и от държавите членки не трябва да се допускат измами при тестове за емисии. Ясно са установени граничните стойности в нормативните актове и би трябвало да се спазват. Комисията трябва да се съобразява с съответните изменения, така че от името на групата на социалистите аз моля да се гарантира потребителите да научават истината за това, как ние като Европейски парламент желаем да окажем натиск върху комисията да а, вземе становище по това, което се случи, да изрази такова становище. Ние искаме общо европейско решение за компенсиране на потребителите и потребителите да имат право тези автомобили да бъдат ремонтирани така, че да се ползват в градските зони, където има ограничения за азотни емисии. И също гражданите да имат право да а, подават искове срещу фирми, които предоставят такава погрешна информация. Ние сме единствената институция, с пряко избрани представители и за това е наше задължение да защитаваме правата на гражданите. Правата на индустрията не трябва да се поставят над правата на гражданите на Европейския съюз. Благодаря. За групата Обнови Европа, госпожа Харанзова. Благодаря. Всъщност имам първо коментари към проекта становището, после въпроси за процедурата към вас и накрая въпроси към комисията. По отношение на проекта становището, благодаря на докладчикът. Благодаря, че е, тя се опитва и да ограничи обхвата аз работих по законодателството в предходния мандат и е, искам да коментирам най-важния е, въпрос. Защо го правим и какво искаме да постигнем? Става дума за законов е, текст, не само за политически изявления. И когато правим такива, трябва да сме сигурни, че те са фактологично правилни. И аз лично не намерих никъде е, е, изявление, че азотните оксиди се дължат на правни практики. Освен това, е, че е, съда трябва да решава за това, кое е държавна, държавна помощ с което е, стигам и до е, чисто процедурния въпрос е, до вас, госпожа, госпожо председател. Какво точно се постигна като споразумение за изключителните правомощия, защото част от темата са част от правомощията на комисията ЕНВИ но в предложение 6 се прав... в изменение 6 се правят е, предложения, които не са за анекс 2А, които според мен не са от нашите правомощия. Много ясно е разделението на правомощия и не би следвало нашите, нашите становища да засягат теми, свързани с околна среда. Изменение 6 и тези за приложенията правят точно това. Така че, ако обичате да, раз, да ми разясните, за да е ясно какво можем да предлагаме и какво не. От всякъде ще постъпят изменения и е, може би е добре да се каже ясно кои изменения не могат да бъдат приемани, така че да не се занимават хората да ги подават. И няколко технически въпроса към представителите на комисията – защо е необходимо да има делегирани актове за информацията за поддръжка? Миналата година изместихме всички изисквания за а, тази информация в регламента за типови одобрения тогава какво покрива този регламент? Е, това е от компетенциите на ИМКО, така че за нас е важен този въпрос. Второ, приложенията и формулировката за маршна грешка. Защо отпадна тази формулировка и се е, замести с е, цифра? Знам, че този въпрос вече е повдигнат от е, съвета. Може ли е така да ни разясните чисто така е, е, техническа промяна без последици или е, какво се цели с нея? Иначе подкрепям е, идеята на Ружа да изчакаме е, и останалите становища. Благодаря, госпожо Шаранцева. Докладчикът ще ви отговори а, по отношение за допустимостта на измененията. Преди изтичането на срока ще ги разгледам. А, но мисля, че госпожа Шиховска от комисията ще може да отговори на въпроса ви към комисията. А сега, госпожо Жерон, връзка с информационните технологии. Благодаря, госпожа председател. Ние сме се събрали да а, дискутираме правилата за емисиите от двигателите и трябва а, два пъти да се обърнем към нашите граждани. Казваме им, че а, магистралите са. А, безплатни. Е, освен това, искаме от тях да не карат коли с дизелови двигатели. И всъщност е, тези, които използват е, дизеловите си автомобили, за да отидат до детската градина или на работа. Защо, да речем, служителите в Люксембург могат да закупуват такива автомобили. 20% от изследванията са посветени на автомобилната индустрия в Европа и беше посочено, че до 2030 година ще трябва да се повиши броят на електрическите автомобили. Очевидно, нашата група, която не може да се измести, е, е, подкрепя френските е, автомобилни предприятия, които имат клонове в Турция, в Марокко и на други места. Всъщност става дума за заводите Пежо с много заети. Аз мисля, ние всъщност се свързахме с професионалисти и всъщност ние трябва да ние поискахме от тях отново да унифицират правилата и е, съгласно е, коефициента на съответствие това трябва да бъде направено. Предприятията имат нужда от стабилност и Брюксел трябва да е, подкрепя запазването на работни места в един сектор, който се намира в големи трудности. ECR... E Благодаря, господин Бирн. Името на ЕКАРА има думата сега. Благодаря. Кратки бележки от господин Ташновски, докладчик в Сянка, който, за съжаление, не може да присъства заради политически ангажименти. Той благодари на докладчика на становището за досегашната работа. Първомощите на ИМКО са свързани с ремонта и техническото обслужване – а, и Дан Далтон се стреми да подобри регламентите, свързани с ремонт и техническо обслужване, за да имат полза клиентите. Като, например, по-низки цени за ремонт и техническо обслужване и по-голям достъп, автомобилите стават все по-сложни и има опасност от създаване на големи монополни предприятия за техническо обслужване. Преди влизането в сила на регламента септември следващата година, ние се застъпваме за спирането на въвеждането на коефициентите на съответствие. Следва да ги проверим още веднъж. Той принципно подкрепя разпоредбите, освен седмо изменение. И накрая един по-широк политически въпрос извън правомощията на ИМКО, а именно като цяло въвеждането на коефициенти на съответствие. А, а, по-точно господин Тушановски смята, че като политика и в гледна точка на комисията грешението е погрешно. Принципно се променя самите коефициенти на съответствие, но не се премахва подходът. Господин Тушеновски се надява, че ще се приключи а, скоро работата по, този, по това досие и ще има независими предприятия за ремонт и техническо обслужване. Благодаря, госпожа Конечна, от името на ГУЕ. Много благодаря, скъпи колеги. Аз ще бъда кратка. Трябва да сме наясно, че нашите правомощия са различни в тази комисия от правомощията на комисията ЕНВИ, където аз също членувам и мисля, че трябва да се придържаме към въпросите, които засяга нас. Не смятам, че трябва да обсъждаме самата система на коефициенти на съответствие, защото това не е част от нашите прерогативи. Не смятам, че комисията МВ ще бъде толкова щедра да ни предостави също дума а, и мнение по този въпрос. Комисията МВ го разглежда и според мен би трябвало а, да сме наясно, че коефициентите на съответствие а, са свързани с а, много а, висока степен на несигурност. Ние изхождаме Искаме да се изхожда от реалните условия, но има и много други фактори, които имат значение, като например температура на експлоатация и така нататък. Така че е много трудно да се постигнат еднакви реални условия на тестване. Така че в в реални условия не могат да се постигнат тези еднакви условия, както в лаборатория. Би трябвало да изчакаме и предложенията на тестващите лаборатории и мнението на производителите. Трябва да се стремим към технически напредък възоснова на точни анализи. Разбира се, че искаме стойности, измерени при реални условия, но се стремим към въвеждане на тези тестове до 2021 година. А, ние обаче прибързваме прекалено много. и Искаме още през 2020 година да бъдат въведени тестове при реални условия, без да са изпълнени редица предпоставки за това. Животът е изпълнен с несигурност. Трябва да отчетем и това. Но аз смятам, че трябва да изчакаме конкретни резултати, за да имаме основа, на която да правим своите изменения и да договаряме компромисни изменения с комисията ЕМВИ. Така че предлагам да бъдат отложени сроковете за подаване на изменения бих помолила също така да се ограничим върху темите е, от компетентността на нашата комисия. Ние също не бихме искали някой друг да се намесва в нашата работа. Не виждам други заявки за изказване. Госпожа Шиковска, е, ръководител звено от Генерална дирекция Растеж. Заповядайте от комисията. Алло. Thank you, thank you much, uh, much, uh... Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на докладчиката за проекто текста по нашето предложение. Няколко общи бележки имам, свързани с предложението и след това ще отговоря на вашите въпроси. Както вече бе пояснено, прокрето е, регламента е, проистича от решение на съда от декември миналата година, където се счита, че към комисията е действала е, не в е, лимита на своя мандат. Става дума за регламента за емисии при е, шофиране – Тоест, съдът счита, не, не се занимава конкретно с тематиката емисии, а счита, че комисията е превишила правомощията си. И за да се справим с, с необходимостта да има последващи действия, излизаме сега с този регламент, за да се приемат така наречените временни коефициенти за съответствие е, по е, приложение 2.1, за да може комисията да осъществи така технически прогрес в това отношение, свързан с е, и развитието на измервателните уреди. Причината да направим това предложение е да запазиме правната сигурност е, от регламента от 2016, където се съдържат е, данни и стойности, Е, които задължават е, производителите да приемат определени е, стойности. Така че целта е да се възстанови правната сигурност, която се изгуби след решението на съда. Нека да не забравяме, че съдът е дал една година, за да се създадат съответните разпоредби след окончателното публикуване на решението на съда. Няколко страни членки успориха и се отложи този крайен срок. Но ние сега искаме да излеземе с текст евентуално до юни, и, е, така че е, колкото по-бързо оформиме предложението, толкова по-добре. Два момента се очертаха тук. Първо, разминаването между обявените стойности на колите, които са излезли на пазара преди 2016 и регулаторните граници. Тук трябва да се прави разлика между обявените стойности, предвидени в законодателството и е, съответните характеристики на колите. Това а, е, проистича от а, е, закона, защото регулаторните тестове бяха предвидени преди. И това, което се случи е, е, че няколко производители, там комисията реагира много бързо и с промяна на законодателството и с е, действия за прилагане. Така че не трябва е, да, смесваме изискванията на закона и незаконната практика на производителите Така че Имате, имайте предвид, че е, тези изявления не отразяват нито правната е, реалност, нито е, из, характеристиките на автомобилите. И е, за правна сигурност, а и с необходимостта да се отчитат техническите разлики в е, измерванията, ще имаме проблеми да приемеме това изменение. Освен това, госпожа Шаранцова коментира първо разпоредбите за поддръжка, защо са необходими в регламента, единствено и само по процедурни е, причини, е, защото по договора от е, Лисабон сме задължени да имаме да, да спазваме разпоредбите на член 290 или 19, не се чу ясно, за да може да се спазят съответните изисквания. Когато влезе рамковото законодателство за типови одобрения, този член ще отпадне. Това ще се случи през 2020 година. А за маржовете, действително, Формулировката не е достатъчно точка, точна. Съвета нанесе корекции. Така че е, сега точно четен коментара на госпожа Шаранцева. А доклада от е, научния център – те работят по въпроса за техническите маржове и се надяваме този доклад да бъде окончателно завършен до края на тази година, валидиран следващата. И едно последно съображение, свързано с последното изменение 8 за ограничаване на сроковете за делегирани правомощия на комисията от 5 години на 2. Може би има някакво неправилно разбиране на текста. Комисията е задължена да преразглежда коефициентите за съответствие и да ги намалява поне един път годишно. А това е много различно от блоковото разрешение за комисията да поеме актове по делегиране, така че идеята е да се преразгледа коефициента от 0,43. We... Благодаря. Казаха ни действително, че чисто по практически причини можем да отложим измененията с седмица, но това май не ни помага, защото доколкото разбираме, от научния център ще излязат с валидирани резултати чак през януари, което доколкото разбирам за нашия график е твърде късно, така че трябва да помислим как да решим този въпрос. Сега, госпожо Кавацини, имате думата да коментирате. Благодаря на докладчиците в Сянка и на комисията. Записах си вашите коментари и ще ги а, разгледаме по време на а, заседанието на докладчиците в Сянка. А, госпожо председател, казахте, че можем да отложим а, срока за внасяне на изменение, но докладът още няма да е излязъл. Ако отложим срока, ще изпаднем в недостиг на време и пак няма да разполагаме с повече информация, така че според мен е възможно, но не е много смислено да отлагаме. Обнови Европа и НП споменаха преамбюла. Тук сме се разбрали, че коефициентът за съответствие са в правомощията на НВ. Искаме да се спомене само приложение първо, и там коефициентът е на съответствие в А. А, да не засягаме анекс 7, защото това е в правомощите на комисията ЕНВИ. Това е нашата стратегия. Колегата от Социалиста и демократите спомена много интересни неща, свързани с правото на информация, потребителите. Съгласна съм с вас. Радвам се на вашето предложение да работим с вас. Екаре пита за изменение 7. Мога да обясня, че тук се определя обхвата на делегирания акт съвсем точно. И по изменение 8 и коментара на комисията ще проверя дали това е само недоразумение. Ще ще се справим, ще намерим решение двустранно. Много благодаря и очаквам заседанието на докладчиците в Сянка. Благодаря, казва председателката и аз ще коментирам отлагането на срока. Госпожа Тун се е отказва от това предложение, защото там не решава нашия проблем. Така че ще се придържаме и към досегашния график. Благодаря. С това приключваме тази точка от дневния ред. Благодаря на комисията за присъствието и за участието в обсъждането. Преминаваме към девета точка от дневния ред представяне на плановете за преглед на директивата за машините. Тя е много важна за нашата комисия. Госпожа Барбара Бонфизото която е, е ръководител на звено е, в Генерална дирекция Растеж. Е, получава сега думата за 10 минути. Благодаря, госпожо председател. Много благодаря за възможността да ви представя нашите планове във връзка с преразглеждането на директивата за машините. Нашата работа, разбира се, трябва да получи одобрението на бъдещата комисия, политическо одобрение, така да се каже. На първо място да ви дам малко контекст. Директивата за машините е, обхваща множество продукти, е, както промишлени, така и потребителски, е, от косачки до промишлени роботи. 90% от оборотът се извършва във връзка с тези машини. Има около 3 милиона заети в сектора. Повечето са малки и средни предприятия тези предприятия са водещи в технологическите обновления и все още перспективите са много добри. Знаете, че други сектори са изложени на голяма конкуренция от други сектори и сектори от чужбина, по-специално от Китай. Директивата има за цел постигането на две основни цели свободното движение на машини в Европейския съюз и високо ниво на безопасност на заетите. Има и други аспекти, свързани с екологични аспекти. Те обаче се покриват от друга директива за шума и за замърсителите, например. Ние имаме нов подход към тази директива. Тази директива определя нивото на защита и оставя свобода на производителите да намерят най-доброто техническо решение тази директива е прията за първ път през 1998 година, променена е през 2006 година. През 2018 година беше време за оценка на директивата. Извършихме тази оценка посредством широка консултация с съседните страни, националните власти. Като резултат от оценката се оказа, че директивата изпълнява своите задачи, Директивата позволява иновации, защото производителите могат свободно да избират технически решения, за да влязат в рамките на тази директива. Имаше и аспекти, които следва да бъдат променени, като, например, неяснота в някои разпоредби и възможни несъответствия или припокривания с други директиви. И последният въпрос, който си зададохме е дали директивата отговаря на техническото развитие, като например цифрови решения и изкуствен интелект. Разгледахме също така и взаимодействието между роботи и хора като специален аспект. Също така разгледахме и аспекти свързани с киберсигурността. Въз основа на тези въпроси започнахме подготвителната си работа за промени в директивата. Очакваме политическо одобрение от новата комисия и очакваме е, новото предложение да бъде одобрено в края на 2020 и началото на 2021 година. За как какво ще целим с промените? По-добро функциониране на вътрешния пазар и по-високо ниво на защита за ползвателите и потребителите, в повечето случаи работници. Ще се опитаме да постигнем тези цели, като отстраним проблемите, които сме идентифицирали в хода на оценката, така че ще се съсредоточим само върху въпроси, които трябва да бъдат изяснени от правна детска, е, гледна точка, е, като например обхвата на директивата е, и съгласуваността, му, съгласуваността и с други законодателни актове например, съответствието и с основната хоризонтална рамка за потребителските продукти. Там се определят, например, ролите на различните а, оператори на пазара, наблюдението на пазара, след което ще разгледаме дали е нужно нещо, някаква промяна, свързана с въвеждането на нови технологии а, и има ли предизвикателства, свързани с тези нови технологии. И накрая ще се опитаме да опростим да намалим административната тежест, например, въвеждането на цифрови формати на някои документи. Провеждаме широка консултация. Основните засегнати страни са сред производителите, но се допитваме и до потребителите, изследователи на пазара, организации за стандартизация, нотифицирани органи. Получихме повече от 500 отговора, които са публично достъпни на нашата интернет страница и посредством нашите консултанти. В момента провеждаме интервюта и по-целенасочени консултации. Какви са резултатите от нашето допитване? Има широко съгласие по въпроса, че са нужни нужно въвеждането на повече яснота и трябва да се изясни разграничаването, например, с директивата за ниския волтаж и рискови машини трябва да бъдат преразгледани спис, техния списък в анекс 4. Също така трябва да бъдат преодоляни различията в прилагането на разпоредбите на директивата по отношение на новите технологии има много разнопосочни е, информации. Директивата трябва да бъде неутрална, но а, тя вече отразява рисковете от новите технологии, така че една част от е, отговорите твърдяха, че няма нужда от промени, е, но потребителски организации е, ни казаха, че биха искали да бъдат въведени изменения, като например такива свързани с изкуствения интелект, самообучаващите се роботи и как те взаимодействат с работниците. Трябва да отчетем също така и факта, е, че някои машини имат нужда от софтуер, който, с който да бъде захранена машината. И тук може да има рискове от кибератаки. Също така имаше различни отговори, свързани с цифровата форма на инструктирането. Съставихме работна група с държавите членки и заинтересованите страни. Разработихме въпросник за интервюта. И следването на нашите консултанти ще бъде готово в първите три месеца от следващата година. То ще бъде нещо като начално проучване на ефектите и текущо ще го обновяваме. Благодаря, госпожо Бонвисото. Сега имате думата за дискусии. Давам думата първо на координаторите или на колеги, които са заинтересовани. Първо от НП. Заповядайте. Dank u wel. Госпожа Шрайнемахер, благодаря. Първо искам да благодаря на комисията за тази ясна презентация. Радвам се, че Европейския съюз сега иска да адаптира тази директива към изисканията на 21 век. Технологичното развитие е от е, основно значение за нашето общество. Е, ще цитирам три измерните принципи. Те е, могат да спасяват животи, могат обаче и да произвеждат оръжия. Вие споменахте кибератаките. Това са нападения с оръжия от три измерни принципи и е, те наистина могат да причинят много нещастие. Това беше обсъдено на Агрифин, съвета Агрифин през октомври как бихме могли да избегнем производството на оръжия с такива принтери? Имате ли предложение за решение? Същото се отнася и за а, имитирани продукти, които пак се произвеждат на такива принтери. Следващият оратор от групата на социалистите, госпожа Маркес. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за документа, благодаря също и за информацията, която вие поднесохте. Искам да кажа, че прочетох с голям интерес това експозе. То наистина беше много информативно, но все пак имам няколко въпроса. Сега бяха представени различни опции и тук вече има известни разлики, защото трябва да, си, да се вземе решение дали актът ще бъде регламент или директива без да имам окончателна позиция, аз мисля, че альтернативи 2 и 3 са альтернативите, които най-добре ще ни позволят да се справим с бъдещите предизвикателства. Мисля, че опция 1 не е толкова насочена към бъдещето. Ние наистина ще трябва да се занимаем по-подробно с опции 2 и 3 според мен е важно да се занимаем с въздействието на изкуствения интелект и изобщо с цялата цифрова трансформация. Това трябва да бъде отразено в бъдещия нормативен акт, директива или регламент, но все пак има много въпроси. Аз Имам известни трудности. Тук искам да науча вашето мнение. До момента са извършени много консултации, най-вече с предприятията и мисля, че те са основно онези, с които бяха извършени консултации. Повечето, които отговориха, не подкрепиха опция едно. Това е много интересен факт. И освен това имам един въпрос за социалното въздействие. Това трябва да имаме предвид в особена степен, защото това са аспекти, които са посочени в документа и във всички случаи ще трябва да бъде взето предвид е, low scaling, е, upscaling на работниците. Как се прави това? Е, всъщност, кой ще подкрепи този процес и кой ще поеме разходите? Предприятията или ще намерим други средства, които да ни позволят да интервенираме? Аз мисля, че е, трябва да обхванем и другите аспекти, не само аспектите свързани с машините. И още нещо, е, цифровите устройства и отрицателното въздействие, което може да се породи от е, това, че подобни варианти са достъпни само в дигитална, в цифрова форма. Тук трябва да внимаваме много. От друга страна, трябва обаче да не пропускаме тези възможности за упростяване, защото това намалява административните разходи. Може би има хора, които не са в състояние да използват такива цифрови средства и диги... онлайн системи, защото не са съответно обучени. За това аз мисля, че трябва да се предложат и други решения, които да помогнат за избягване на отрицателните социални последици. Благодаря. Така поглеждам към политическите групи. Не виждам заявки за изказване, господин Ховард. Благодаря. Много интересен, интересна тема, която буди размисли. Първият ми въпрос в такъв смисъл е дефинициите за това какво е машина отговарят ли на целите в модерния свят? машината, как се съотнася с софтуер, къде се намесва изкуствения интелект, ако машината се самообучава, как точно се е, оценява и отговорността на машината с е, факта, че тя се обучава. Това са много сериозни е, предизвикателства и ако искаме да е достатъчно изчерпателна директивата и да покрива новите явления, тя трябва да е достатъчно гъвкава да дава възможност на производителите да приспособяват и своите изделия към новите условия, а пък в така един свят, който непрекъснато се променя и развива, никак не е лесно да се обеме това в законодателство. Тук се включват и съображенията за киберсигурност. Мисля, че може би може да се окаже, че не съм прав. Много ми е интересно да чуя комисията какво би коментирала. Добре, сега давам думата обратно на представителя на комисията да чуем. А, да, извинете, извинете. Госпожа Гейса първо. Благодаря. Е, малко се забавих, извинете ме. Говорите за киберсигурност, за изкуствен интелект, естествено много важни теми. Е, какво точно се случва с дефиницията за изкуствен интелект. За момента няма ясна дефиниция, а пък киберсигурността, как точно се вписва тези предложения с останалите законодателни текстове на Европейския съюз. Търсите ли някакви допърни, допирни точки? Добре, сега вече виждам, че няма други въпроси и давам думата за отговор. Благодаря за въпросите. Първо, абсолютно съм съгласна, че основ... едно от основните предизвикателства на нашата работа е, е как да направим така, че директивата да обхване и рисковете, които проистичат от новите технологии. Ще е, работим по този въпрос и той е много сложен. Директивата е неутрална спрямо технологията, т.е. вече тя покрива триизмерното принтиране, например. Въпросът е обаче дали настоящото приложено поле е достатъчно широко. А, примерно а, три обемното, триизмерното ния печат също трябва да, се, да спазва и други стандарти. Също така, тук се е, поставя и въпроса за наблюдение на пазара. Е, директивата ще се свържи с е, други законодателни текстове, примерно за балажа и стоките и така нататък. А какви са евентуалните опции? би трябвало да ги обмислим, за да имаме и съответните критерии, с които да оценим ползите и е, разходите за е, въвеждането на изискванията. Разбира се, ще от, отчетем и социалните последици и тези свързани с околната среда. Индустрията коментира, че е достатъчно добра директивата такава каквато е, но от друга страна потребителските организации и властите твърдят, че има нужда от ревизиране. Във всички случаи има нужда от повече правна сигурност, така че трябва ясно да се пояснят някои проблеми, някои рискове, някои технологии, да е ясно, че те се покриват. Цифровите технологии и тяхното развитие е, абсолютно е, налагат да бъдат усъвършенствани или променени уменията на работещите в тази сфера. Това не е директно в приорожното поле на директивата, но комисията е наясно и предприема инициативи в това отношение. Uh, това ще е елемент от стратегията за бъдещата индустриална политика. Достъпа до информация също uh, момент, където има разногласия включително и за евентуалните ползи за околната среда. Трябва да сме наясно, че е, стремежа ни да използваме максимално цифрово устройства не е, е цел на всички, така че това трябва да бъде внимателно балансирано. А, да бъдем достатъчно гъвкави заради технологичния напредък. Е, напълно сме наясно с това. Е. В директивата се съдържат дефиниции за компоненти за сигурност и е, въпросът е за софтуер. Дали софтуер, който е свързан с сигурността, е компонент на сигурността? и съответно дали да има правила, които разработващите подобен софтуер да спазват. Изкуствен интелект и киберсигурност това не е единствено прерогатив на директивата за машините. Разработваме този въпрос на хоризонтално ниво с други генерални дирекции – така че да бъдем последователни в подхода си, който не е и нов. В законодателството за безопасност на продуктите там е, се разглеждат въпросите на по-хоризонтално ниво и има също и е, отраслови директиви. Така че е, няма причина да не приложиме същия подход, разбира се, като бъдем достатъчно последователни. А дефиницията за изкуствен интелект трябва да бъде възприета в последствие от всички правни актове. Надявам се, че отговорих на всички ваши въпроси и отново благодаря за дискусията. Благодаря, е, че сте тук при нас, е, за да представите плановете си за е, обновяване на директуирвата и ще очакваме и повече информация. С което приключваме девета точка. Три минути по-рано виждам, че голяма част от колегите са тук и да се върна отново на темата, която повдигнахме в самото начало, а именно е, за е, вота е, по становището за оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС. Госпожа Шалдер Мозе предложи да отложим гласуването Зелените са съгласни, защото това становище може да повлияе на предизборната атмосфера в Обединеното кралство. А има и решение на председателския съвет, в което се прие, че е, парламента няма да гласува своето съгласие преди да приключат изборите не е ясно това покрива ли е, становище подобно на нашето, защото а, ние просто изпращаме едно а, становище до друга комисия. Но а, така или иначе, е, днес е, има за, имаме точка за гласуване и исках да чуя мнението на всички политически групи дали да гласуваме да го отложим или да гласуваме при закрити врата и резултатите да са поверителни до провеждането на изборите в Великобритания. Като това становище, т.е. резултатите от гласуването ще бъдат на разположение за нашата комисия, за да не трябва да насрочваме допълнително заседание само за това. Искам а, да дам думата отново на госпожа Шал де Мозе, за да изложи своето предложение за другите политически групи. Благодаря, госпожо председател. Ние бихме искали да се отложи гласуването по тази тема а, до а, и след провеждането на изборите в Великобритания, за да не повлияем на предизборната атмосфера. Дадох си сметка, че повечето комисии по становище няма да излязат със становище за комисията АВКО преди януари месец. И аз смятам, че не само можем да изчакаме изборите, а можем също така да гласуваме чак през януари. Алтернативно може да гласуваме при закрити врата и да запазим гласуването поверително до приключването на изборите. Господин Ариман, благодаря, госпожо председател. От името на нашия координатор Андреас Шваб ще изразя отношението на групата на НП. Според нас трябва да гласуваме и дори да не гласуваме при закрити врата. Навсякъде и по всякакво време се провеждат избори и не би трябвало резултата от нашето становище да вреди. А, другата комисия а, зависи от а, нашето становище. Не бива да пречим на, нашата, на тяхната работа. Благодаря. Давам думата на обнови да гласуваме, да отложим гласуването или да бъде то поверително, госпожо Шарансова. А какво е компромисното предложение? Компромисното предложение е да гласуваме с наложено ембарго и да обявим резултатите по-късно. Госпожа Шарансова, аз смятам, че това е добро предложение. Господин Колая. Ние предпочитаме да отложим гласуването по причините изложени от госпожа Шалдемозе. И не смятам, че това отлагане ще навреди на работата на комисията АВКО при положение, че другите комисии ще излязат със становище чак през януари месец. Мисля, че също така няма да е достатъчно прозрачно да гласуваме при закрити врата. А, така че а, първото ми желание е да го отложим, второто желание е да гласуваме а, а, при закрити врата. Благодаря. Аз повтарям моето изказване да запазим същия график. Нищо не се променя по отношение на вота, така че аз подкрепям вашето предложение, което означава а, гласуване при закрити врати по това досие. Господин Билан, ние подкрепяме компромисното изменение, компромисното решение за вод, но бихме били съгласни и да се отложи. Госпожа Долиен. Благодаря, госпожо председател. Ние смятаме, че вашето предложение за гласуване при закрити врати е много добър компромис. Um, this one position of EPP is not shared by the other groups to have the votes both out in the open. And... Предложението на НП не се поддържа от другите политически групи. А, имаше и предложение за отлагане, но повечето от вас а, а, мисля, че бяха за това да гласуваме днес при закрити врати и да наложим ембарго върху решението до приключването на изборите. Сега закъсняхме с 3 минути с гласуването, но тук искам да помоля всички, които няма да участват в гласуването, да напуснат залата и прекъсвам заседанието за няколко минути, докато хората, които няма